God morgon och välkomna till vårt återupptagna utskottsmöte. Добре дошли на заседанието на комисията за днес. Точка 10 от дневния ред ще бъде кратко представяне на делегацията на комисията в Исландия. Това пътуване се проведе в периода 30 септември, 1 октомври, четирима колеги участваха. Госпожа Бауър, госпожа Корнелисен, мен самата и госпожа Сенишин. Освен това, ни придружавах служители от секретарията на политическите групи. Искам съвсем кратко да ви представя целта на пътуването. Идеята беше да получим познания относно законодателството, дейностите и инициативите, които са предприяти в Исландия в областта на равенството на половете. Много дискусии се проведох относно отпуска по майчинство, по бащинство, родителския отпуск, защото това беше изключително важно като тема и за нашата комисия. Естествено, получихме информация относно економическата криза, която засегна Исландия изключително лошо. Разбрахме, че сега има специална комисия, чиято задача е да разгледа последиците от кризата. Как кризата засяга жените и мъжете – Пътуването беше изключително интересно. Изготвили сме и комюнике. То е на ваше разположение. В папките си имате и един преглед на срещите, които се проведоха. Съвсем накратко искам да кажа няколко думи и за различните срещи. Срещнахме се с министъра по социалните въпроси и здравеопазването на Исландия. Нашето посещение в Исландия съвпадна с представянето на проекто бюджета от страна на правителството. Имаше сериозни дискусии в Исландия по отношение на орязването на бюджета във връзка с економическата криза. С удоволствие отчетохме, че всички министри в правителството са включили в бюджета в своите портфейли проекти, свързани с равенството на половете. Разбрахме какво е положението в Исландия като цяло и разбрахме какъв точно приоритет поставят исландците върху равенството на половете. Те изготвяха петия план за действие за равенство. Разбрахме, че по отношение на равенството на половете в Исландия има група на високо ниво в правителството, която работи по тези въпроси. Четирима министри в Исландия работят по тези теми. Това са министрите по социални въпроси, правосъдие, финанси и министър-председателя. Виждате, че е, въпросите за равенство на половете се разглеждат на много високо ниво в Исландия. Освен това, посетихме Исландския парламент, срещнахме се с председателя на комисията по равенство. Имаше няколко депутати от Исландския парламент, които работят в тази комисия. Получихме подобна информация относно въпросите, свързани с равенството на половете. Срещнахме се и с представители на Института по равенство на половете в Исландия. Получихме много информация за това каква работа извършва института – презентация за института може да намерите на веб страницата на нашата комисия. Срещнахме се и с различни организации от гражданското общество. Срещнахме се с председателя и основателя на една финансова компания. Това е компания, която се основа за да придаде феминистичен възглед на економиката, основната цел на тази компания беше да е, установи един, един вид противовес на огромните премии, които се раздаваха в Исландия преди кризата, различните е, големи печалби, тази компания сега е много успешна на финансовите пазари в Исландия. И тя комбинира в своята визия успешното си развитие като економическо предприятие и равенството на половете. Срещнахме се и с една организация, която се занимава с образование и консултантска дейност за хора, които са преживяли сексуално насилие или насилие в общ план – това е компания, която работи активно в Исландия по тези въпроси. Разбрахме, че насилието все още е голям проблем, насилието срещу жените. Срещнахме се с представители на организация, която се казва Скоттур. Тази организация е много известна с това, че всяка година в края на октомври организира манифестации Жените в Исландия спират работа по време на тази стачка и целта е да се демонстрира, че има борба за да се заличи различието в заплащането между мъжете и жените. Това е, е нещо като преповтаряне на един известен марш на исландските жени преди 30 години. Протестен а, марш. Освен това, се срещнахме с представители на делегацията на Европейския съюз в Исландия. Обсъдихме кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз. Това е едно кратко представане от моя страна на нашата визита в Исландия. Сега ви давам думата за коментари или въпроси относно пътуването ни в Исландия. Госпожа Билбао има думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос. Във връзка с един доклад, който прочетох преди няколко години. Това е противоречието в скандинавските страни между мерките за равенство на половете, включително интересните предложения, за които чухме и които все още трябва да бъдат развити. Но изпълнението на този проект и неговите задачи противоречи на статистиката за голямото насилие срещу жени в тези страни. Можете ли да не дадете данни какви са процентите на насилието на е, жени, колко е разпространено, как се развиват нещата в скандинавските страни. Чудесни намерения имат скандинавските страни, а също времено наблюдаваме висок процент на насилие в семейните двойки. Госпожа Пападополос. Благодаря. Мисля, че е, Вашето посещение в Исландия било много интересно. Преди няколко години в рамките на комисията по въпроса на жените в съвета на Европа посетихме тази страна и тогава се обсъждаше въпроса за платеният отпуск по майстинство и бащинство. В сравнение с други европейски страни, тогава в Исландия беше единствената страна, която даваше платен отпуск по бащинство. Питам се сега, економическата и финансовата криза как се е отразила на този въпрос? Продължават ли да дават платен отпуск по бащинство в Исландия? И как е, се отразява на това заплащане економическата криза? Ще се опитам съвсем накратко да отговоря на тези интересни въпроси. Госпожа Билбао, зададохте въпрос за това, кои са причините да има такова голямо насилие в скандинавските страни, а те разполагат с отлично законодателство в областта на равенството на половете. По отношение на Исландия, не можахме да получим ясна информация за това, кои са причините да има толкова разпространено насилие срещу жените. Една причина, която се обсъжда, много трудно е да се определи тя като основна причина, но една причина, която се повдигна в дебатите е, че поради съществуващото законодателство в Исландия вече се подават повече жалби срещу насилие, тъй като хората са осведомени, че има такова законодателство, което да ги защити. Тоест, ако хората знаят, че може да се придаде видимост на техния проблем, че има необходимото законодателство, то те подават повече жалби. Но имаме нужда от повече информация за това, кои са факторите за това насилие. Госпожа Пападополо зададе въпрос относно економическата криза и това как тя засегна възможностите за отпуск по бащинство. Получихме информация, че поради економическата криза и тежкото положение в Исландия, правителството в проекто бюджета за 2011 година предлага да се запази платения отпуск по бащинство, но е имало предложение да се намали броя на месеци за родителски отпуск като цяло. Доколкото си спомням, имаше предложение да се намали отпуска за родителите с два месеца, но отпуска по бащинство продължава да съществува. Ако няма други въпроси, можем да преминем към следващата точка в дневния ред. Гласуване по няколко доклада. Първото гласуване е по темата стратегия на ЕСА за приобщаване на ромите. Вчера имахме дебат по темата. Това е доклад на комисията Либе. Докладчика госпожа Ярока предложи да приемем изменения в нашата комисия по правата на жените и след това те ще бъдат прехвърлени в комисията Либе по граждански свободи. Ще дам думата на госпожа Ярока преди да преминем към гласуването. Моля. Much, благодаря, госпожо председател. Вчера ни обсъдихме този документ и благодаря за вашия принос. Госпожа Корнели съм даде едно много добро предложение, свързано с обмяната на добри практики на европейско ниво. Аз ще го включа в доклада си и искам да кажа, че същите точки са днес в списъка за гласуване. Точките, които бяха обсъждани вчера по време на дискусията, няма някакви съществени промени и искам да ви помоля да приемете този текст, че той е ориентиран изцяло върху равнопоставеността между половете и тази насока и приобщаването на ромите. По този начин ще изпълним и мисията тук в нашата комисия и като докладчик ще направя всичко възможно и ви моля за съдействие през следващите години. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Ерока. Може ли да гласуваме амблок за всички изменения? Има ли някой, който да възразява да гласуваме амблок по измененията? Не виждам възражение, за това гласуваме по изменение 3, 4, 5, 6, 7, 1 и 2. Гласуваме с вдигане на ръка. Кой е за? против, въздържали се, приемат се. Благодаря ви, госпожо Ярока. Er Следващата точка се нарича осъществяване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла. Докладчик по становище Ангелик Ниблер, водещата комисия е комисията Юри. Това е едно сътрудничество, което започна между 14 държави членки, след това други държави се присъединиха. Целта е да се улесни възможността двойки, в които партньорите са с различно гражданство, да могат да изберат законодателството, което смятат, че ги устройва, когато е, и, са в развод или искат да се разделят. Госпожа Ниблер е докладчик. За съжаление, трябва да ви съобща, че госпожа Ниблер е заседнала в летище Мюнхен поради снега. Тя не може да излети от там и не може да даде коментари по своето предложение. Тя обаче съобщи, че можем да гласуваме днес. Ако нямате въпроси, предлагам да преминем към гласуване по предложението за промяна в правото при развод и закон на раздяла. Започваме гласуването. Vote in favor.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 Девето отпада. Десето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Моля, гласувайте. Десето изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 11 гласа за, 11 гласа против. 11 изменение за, против, въздържали се, приема се. 12 се отхва... е оттеглено, 3 за, против, въздържали се, приема се. 13 то изменение за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 гласа за, 2 Двама въздържали се. Приема се. Поздравления за госпожа Ниблер, която е в Мюнхен. Взехме решение да направим промени в дневния ред, така че точки 14 и 15 са прехвърлени за следващото заседание, номер 13 се заличава, затова преминаваме към точка 16. Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в Европейския съюз. Водеща комисия е комисията ЕНВИ. Докладчик е госпожа Естрела. Нашия докладчик постановище е госпожа Гийом. Целта на нашето становище е да подчертаем неравнопоставеността по отношение на жените в областта на здравеопазването. Преди да преминем към гласуване, искам да дам думата на госпожа Гийом. Моля. Тя не е тук. Госпожа Пиети Кейнен поиска думата. Моля. Uh, uh, благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на колежката за отличния доклад. Искам да направя някои разяснения от страна на е, НП по изменение 52-83. Искаме разделно гласуване там става дума за абортите. А също и за достъп до а, противозачатъчни а, средства и а, репродуктивното а, здраве. Това са изменения 58, 80, 81, 82, 84, 88, 90, 96, 99, 20 и 21 а, от страна на НП а, ще гласуваме за а, по тези. Благодаря а, за разбирането в а, това, че имаме в групата различни позиции по тези въпроси. Благодаря. Давам думата на госпожа Естрела. Благодаря, госпожо председател. Вчера обсъждахме въпроса с... в Комисията по околна среда. Един много добър дебат се получи, много интересна беше дискусията. Редица колеги взеха участие. бяха направени предложения, които ще обогатят моя доклад. Срокът за внасяне на изменения изтича на 10. Относно мнението на госпожа Киом, смятам, че нейната позиция е много интересна, много уместна. Що се отнася до Комисията за защита правата на жените, става въпрос за важни аспекти в областта на здравеопазването. Водихме дискусии по този въпрос. Господин Жован е докладчик в Сянка. Той е медицинско лице. Той допринесе много за изготвянето на този документ. Затова документът има един завършен характер – ние можем точно да видим къде съществуват такива неравенства между мъжете и жените в областта на здравеопазването и по-точно до достъпа, е, при достъпа до, правни, до здравни услуги. Жените живеят по-дълго, но разбира се, сред отделните държави членки възрастта е различна. Освен това, медикаментите имат различно въздействие върху мъжете и жените. Както казах, това беше един интересен дебат и искам да подчертая това, което каза колегата преди мен. Комисията ще гласува по измененията, свързани с а, репродуктивното здраве и достъпа до контрацептиви. Още веднъж подчертавам, че е важно да се обърне внимание на разликите между мъжете и жените. И чрез нашето гласуване ние ще признаем тези различия. Това ще положително, а, положително въздействие върху измененията, свързани с репродуктивното и сексуално здраве. Благодаря ви, госпожа Стрела. Госпожа Гийом, имате думата. Благодаря. Съжалявам, че а, закъснях, но за жалост а, участвам в две комисии, които заседават едновременно. трябваше да гласувам по важен въпрос в другата комисия. Тоест, трябва, наложи се да закъснея. Докладът, който гласуваме днес, благодаря на всички, които внесаха изменения, които допринесаха много за качеството на доклада. Искаме, разбира се, да подобри здравопазването на жените, неравнопоследността в отношението към тях. Е, и, разбира се, е, по този въпрос може да разчитаме, надявам се, на е, така много голямо мнозинство и единодушие. Надявам се, че ще гласуваме по това становище и ще приемем проекто становището с голямо мнозинство. Благодаря. Благодаря, госпожо Гиом. Давам думата на госпожа Люлинг. Благодаря, госпожо председател. Аз току-що се запознах с компромисните изменения и става дума за първо компромисно изменение. Знам какво става, когато се опитваме да направим компромис, опитваме се да групираме и задоволим всички, но това изменение едно не, не е много ясно. И не мисля, че може да се предлага подобно изменение. А, а сега и за шесто искам да кажа нещо. Шесто изменение компромисно. където в английския текст се казва, а, че страните членки трябва да осигурят а, а, репроду... половото и а, репродуктивно здраво и да вземат предвид а, а, смъртността, така нататък, и да дадат възможност за безопасни а, аборти в рамките на Европейския съюз и извън на, на, как, как може да говорим за страни извън Европейския съюз? Това не е в рамките на нашите правомощия. Благодаря, госпожо Люлинг. Госпожа Гарсия Перес. Yo creo que siendo conscientes de... Мисля, че като знаеме какви са нашите правомощия в рамките на Европейския съюз, можем да уредим нашите здравни системи, така че да осигурим здравеопазване, което да опазва достатъчно репродуктивната система на жените. А в рамките на сътрудничеството с други страни извън страните на Европейския съюз, може да повдигаме въпросите на половото и репродуктивното здраве, защото има милиони жени извън Европейския съюз, чието живот и здраве са били застрашени страшени всеки ден защото няма достъп до здравни услуги, които да гарантират тяхното здраве. Така че, доколкото ние имаме политика на сътрудничество с тези страни, може да се да настояваме на този въпрос. Ние имаме фондове за сътрудничество с тези страни, с техните медицински и женски организации. Именно в този смисъл ми смятаме да продължим работата. Госпожа Пиети Кейнен. Един технически въпрос имам към моята колега. В целите за хилядолетието е заложена целта, свързана с а, майчинството и репродуктивното здраве. Ние трябва да се стремим към а, постигне на тази цел, защото тя е в рамките на сътрудничеството в областта на целите за хилядолетието. Ние... Госпожа Томсен, ние участваме и в стратегията на ООН за намаляване на смъртността сред новородените, така че е, текста пасва тук, няма проблем. Благодаря, госпожо Томсен, госпожа Синклер. Uh, Благодаря, госпожо председател. Госпожа Люлинг спомена как можем да излезем извън рамките на Европейския съюз. Лисабонския а, договор. Как бяхме поеме ангажименти. Ако не изпълним тези ангажименти, такъв случай какъв е смисъл от Лисабонския договор? единственият начин е да искаме от Ирландия да изпълнява тези ангажименти. Госпожа Питиканин и след това госпожа Люлинг. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж искам да поговоря по един въпрос. Компромисно изменение 6, което се обсъжда тук. Групата на ЕНП поиска да има разделно гласуване и да има гласуване по съвест по първата част и след това второ гласуване за Втората част, официалната позиция е да гласуваме против, тъй като има минус. Още веднъж искам да направя предложение пред председателката и пред колегите да направим разделно гласуване. В началото разбрах, че нямаха да се раздели този текст, но отново искам да повдигна това предложение, искам да видя какво смятате по въпроса. Преди да дам думата на госпожа Люлинг, искам да поясня, че според правило 160 от правилника за дейността, свързано с гласуванията, не е възможно да има разделно гласуване, когато се гласува по компромис. Това казват правилата. Просто искам да ви информирам, за да стане ясно. Сега давам думата на госпожа Люлинг. Благодаря, госпожо председател разбирам, но ти в рамките на развитието трябва да се поощрява, да се развива и така нататък това, е, което искаме в Европейския съюз. Но в текста на компромиса се казва на английски, и сега минавам на английски, Европейския съюз инки е, трябва да дадат възможност за безопасни аборти в границите на Европейския съюз и отвъд тях. Изв... Отвъд границата на Европейския съюз ние нямаме правомощия там, нито възможност да гарантираме а, подобно нещо. Може да, го да гласуваме. Ако искате да запазите този текст, какво всъщност, към какво призоваваме? Време е да гласуваме. Но най-напред ще дам думата на господин Шимански. Благодаря. Разбира се, това е свързано с много емоции, но не трябва да забравяме логиката на това предложение. Става въпрос за правомощия нашите правомощия не излизат извън границите на Европейския съюз и това трябва да се вземе предвид. Съгласен съм с госпожа Люлин по този въпрос, защото е невъзможно, е невъзможно да гарантираме нещо извън Европейския съюз, т.е. значи целият свят. Всичко това трябва да се формулира много ясно. Трябва страните членки да осигурят тази възможност. А, а да осигурят тази възможност извън Европейския съюз не е възможно. Разбирам, че компромиса това е консенсус. Защото когато говорим за консенсус, това значи формула, която е приемлива за голямото мнозинство депутати. Затова смятам, че тази част а, от изменението не може да бъде разглеждана като компромис и групата е НП не може да гласува за една подобна формулировка. Според мен това не е никакъв компромис. По-скоро това е текст, който предизвиква конфликт, разногласия помежду ни. Трябва да кажа, че в Полша имаме така много конкретни закони по отношение на абортите. А, имаме решение на нашия конституционен съд по този въпрос. И струва ми се, че Европейския съюз трябва да вземе предвид факта, че някои страни, когато са подписали договора, Лисабонския договор, много категорично са се произнесли по този въпрос. И мисля, че уважаването на тези позиции е част от демократичния подход. Защото ако запишем нещо, а, което би принудило самите да върват срещу собственото си законодателство и вече поетите ангажименти, а, това а, няма да бъде а, а, приемливо. Ирландската ми колежка вече го каза съвсем ясно. Защото компромисът е, значи консенсус. Преди да дам думата на госпожа Естрела, която има право да се изкаже последна преди да се гласува, трябва да ви кажа, че гласуваме за компромиса. Ако го отхвърлим, ще гласуваме по конкретния текст преди това, при изменението. Нека да дам думата на госпожа Естрела сега. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че е важно да изясним някои въпроси. Това, което се съдържа в този компромис 6 е вече е било прието в други документи на Европейския съюз. И това, задъл... това не задължава държавите членки да не могат да променят своето законодателство. Това е една препоръка към държавите членки и искам да ви напомня, че многократно през последните години са приемани такива подобни препоръки от страна на Европейския парламент. Ние сме отговорни и за трети страни. Не само да ги подкрепяме при тяхното развитие, защото ако вземем участие в стратегиите на ООН, ние участваме също и при преговорите с а, а, развиващите се държави. Бяха споменати целите на хилядолетието. Всички се подписахме под тях, всички ги подкрепяме, всички сме се задължили да ги постигнем. А, в тези цели е заложено и здравето на всяка една майка след като роди. Трябва да се борим срещу смъртността и най-вече смъртността сред майките. Относно сексуалното и репродуктивно здраве, то а, е включено в тези цели на хилядолетието. Благодаря, госпожо Естрела. Госпожа Пиети Кейнен съвсем накратко. Опитвам се да предложа едно устно изменение, което може да помогне на колегите по отношение на техния проблем с думата provide. Можем да кажем provide within the EU and uh, support and facilitate abortion, ако приемате този текст. Не е перфектно, естествено.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 Ако имате възражение, не можем да приемем устното изменение. Значи гласуваме по компромис номер 6. Моля ви. Имаме възражение, така че не можем да гласуваме по устното изменение. Такива са правилата. Гласуваме по компромис номер 6. За, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 7. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме на изменение 24. Не. Изменение 33. За. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34. Отпада. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против въздържали се, приема се. 42 за, против. Мисля, че трябва да проверим. Изменение 42, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 10 гласа против, 9 гласа за. 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Да направим проверка. Добре, 48 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 на 11. 49 за. Въздържали се. Приема се. 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 на две части. Първата част за, против, въздържали се. Приема се втората част за, против, въздържали се, приема се. 56. За, против, въздържали се, приема се. 67 и 8 са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 Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да направим проверка по 68. 68 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шестдесет отпада. 70 отпада. Не, то е в допълнение, така че гласуваме по изменение 70. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега отиваме на изменение 75. За, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, Гласуваме по изменение 79 и 89. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 95. То е идентично. Отиваме на изменение 85. Изменение 80 отпада. Отиваме на 85. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим. 85. Начало на гласуването. Отхвърля се. 15 гласа против. 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. 88 за. Против. Въздържали се. Приема се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. 92 за. Против въздържали се, приема се, 93 за,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 против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Изменение 14. Начало на гласуването. Номер 14. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16. Отпада. Отиваме на 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19. За. Против въздържали се, приема се. Проверка. Номер 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Номер 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Окончателното гласуване. Начало на гласуването. край на гласуването. Приема се 14 гласа за, 6 гласа против, 2 въздържали се. Поздравление за госпожа Гийом. So what do you propose to um, postpone any...